явено в началото на заседанието вчера. В рамките на 24 часа нямаше повдигнати такива възражения. А, съгласно а, правило 105, параграф 6, а, препоръката е приема. А, те ще бъдат а, публикувани а, утре, сряда, 25 октомври 2017 година. Сега, следващата точка от дневния ред е освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на